Okay, we can start. Предлагам да започваме. Państwa, otwieram specjalne posiedzenie. Дами и господа, обявявам за открито извънредното заседание на нашата комисия. Това е една необичайна дата, но трябва да разгледаме важни въпроси на нея. Както се спомняте, не успяхме да обсъдим обстойно темата, затова поискахме да се срещнем отново. времено се споразумяхме да се изпращат въпроси по електронната почта, въпроси и коментари от евродепутатите, за да може представителя на комисията и генералният директор на дирекция Агри да събере тази информация преди заседанието, което между другото се излъчва по интернет. Има осигурен превод на 12 езика. Генерална дирекция Агри ще представи един делегиран акт – изменен делегиран регламент 639-2014 относно правилата за директни плащани за земеделски стопани, включително и за екологични мерки. Единствената точка е представянето от комисията, генерална дирекция Агри. Ще чуем каква е последната версия на, дир... на проекто Делегирания акт за директните плащания и екологичните мерки. Както вече казах, няколко членове на Агри предложиха да се обсъди отново проекта. Комисията прие нашето предложение. Проекто делегирания акт включва набор от изменения към първоначалния делегиран акт 639-2014, който е резултат от прегледа на годишните мерки, извършен от комисията с цел упростяване и и оптимизация на сегашната уредба, особено що се отнася до екологичните приоритетни площи, подобряването на екологичните резултати от политиката и засилване на легитимността на директните плащания, обвързани с екологични мерки, които бяха прияти в резултат на прегледа в края на 2013 година. Дискусиите започнаха през е, лятото и сега комисията ще представи текста на проекто Делегирания акт, преди той да бъде одобрен от колегиума, което се очаква. Заседанието на колегиума се очаква да се проведе скоро през февруари. Днес представителя на комисията е директор Баско и ще му дам думата. Заповядайте. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Добър вечер на всички. Благодаря, че ми давате възможност е, отново да представя основните елементи за изменение на регламента относно рамката за екологични плащания. Ще използвам PowerPoint презентация. Както вече казахте, тези изменения са част от един проект на делегиран акт на комисията, с който се изменя акт 639 от 2014 година, който е делегиран акт по общ характер за директните плащания и екологичните мерки. Първо искам да уточня, че делегирания акт обхваща и други изменения от специализиран характер, които имат за цел да упростят някои действащи разпоредби. които са свързани с обвържените плащания, СПП и някои други които са от по-специализиран характер, няма да ги представя тази вечер. Ще акцентирам върху измененията, свързани с екологичните мерки, които отразяват е, резултата от прегледа, който бе извършен на екологичните мерки след изтичането на първата година. Преглед е извършен от службите на комисията през 2016 година, който в момента се нарича преглед на екологичните мерки. Първо, искам накратко да напомня каква е рамката на този преглед, основните резултати от него. След това ще представя основните изменения, които предвижда комисията в областта на екологичните мерки. И накрая ще представя следващите етапи от гледна точка на процедурата. Съвсем накратко, защо преглед след първата година? Първо искам да напомня, че като си има предвид притесненията, изразени по време на приемането на делегирани акции и екологичните мерки през април 2014, комисията кое ангажимент да извърши обстоен преглед на екологичните приоритетни мерки площи след изтичането на първата година, като поставя акцент върху административното бреме, въздействието върху евентуалното производство, както и въвеждането на справедливи, равнопоставени правила, както и възможността за изменение на делегираните актове за отстраняване на констатираните пропуски и слабости. Прегледа бе разширен като обхват и се обхванаха всички екологични мерки, не само екологичните мерки, приоритетни площи, включително и диверсификацията на културите. Става въпрос за програмата за упростяване на общата стопанска политика, но също и за упростяването на нормативната уредба, което има за цел да се подобри ефикасността на европейската политика и то най-вече вследствие на критиките, които са отправени към екологичното въздействие на екологичните мерки. Прегледа има за цел следното. Първо, да актуализира сегашните правила за екологичните приоритетни области с цел те да станат по-разбираеми, по-лесни за приложение, което ще подобри възприемат на тези мерки сред стопаните и също времено втората цел е подобряване на екологичните резултати от политиката на екологичните мерки. Прегледа се основава на различни допитвания и на предоставени коментари, както и анализ на данните, които са предоставени от държавите членки. Основните полуки, извлечени от прегледа. Първо, рано е да се направи обстоен анализ на екологичното въздействие на тези мерки. Въвеждането на екологичните мерки стана през 2015 година. Отражението върху водата, биоразнообразието, качеството на почвите може да бъде измерено едва след няколко години. Ето защо трябва да изчакаме още няколко години, за да имаме прецизни данни относно реалното отражение на екологичните мерки. При все това, що се отнася до териториалния обхват, е, селскостопанските площи, които са обхванати от екологичните мерки, са много. Става въпрос за близо 70% от селско-стопанските площи в Съюза, които са обект на една от екологичните мерки. Поне 72% даже вече са малко повече. До, мисля, че сега е 79% обхвата, т.е. той е доста голям. Останалите 20-25% обхващат биопроизводителите, както и сълскостопански площи, които не са обект на директни плащания. Така че големият териториален обхват е хубав показател за потенциала на екологичните мерки за подобряване на екологичните резултати от ОСП. Близо 70% от обработваемите площи са обект на изисквания за екологични мерки и близо 10% от обработваемите площи са обявени като екологични приоритетни площи, след като се вземат предвид коефициенти на тежест. Що се отнася до хектарите, процента на тези площи е близо 14% от всички обработваеми площи, т.е. обхвата е доста голям. И последно място, близо 20% от постоянните пращания са обявени за екологично деликатни и нуждаещи се от специфична защита. Относно състава на екологичните приоритетни площи, които са около 10% през 2015 и 2016. Има 19 такива, 18 такива видове площи. Залесени площи, характеристики на пейзажа и така нататък. През 2015, също и за 2016, около 90% от тези площи са съставени от три типа площи. Преди всичко, култури, обогатяващи почвата с ЗО 39%, угър 38% и междинните култури 15%. Има голямо разнообразие в държавите членки, което е свързано с политическите решения в държавите членки относно тези екологични приоритетни площи, също и решението, които взимат самите стопани. Възоснова на анализа от този преглед са очертани четири приоритетни елементи за упростяване и подобряване на изпълнението на екологичните мерки. Това са четирите области, които са идентифицирани на първо място. Необходимостта от по-добро уточняване на очакванията, изискванията към стопаниите и националните органи, по-конкретно топографските особености, елементите на пейзажа, за да се избегне объркването, което е също на гречки. На второ място, премахването на технически изисквания, които са ненужни, без да се засягат резултатите, да речем срока за предоставянето на някои култури, което е изискване, което няма кой знае какво е екологично въздействие. На следващото място повече гъвкавост, тъй като това ще подобре екологичните резултати. За първите три области, които са приоритетни, можем да кажем, че те ще позволят някои площи от екологично приоритетен характер да станат по-привлекателни. И последната област, която е очертана, е необходимостта от по-добра хармонизация на някои конкретни изисквания, за да се подобрят екологичните резултати. Тук визирам изискванията за производство и използването на някои суровини. Възоснова на тези области са разработени конкретни мерки от комисията за изменение на делегирания акт. Те са подложени на широки дебати. Имаше четири заседания на експертната група. Имахме срещи с Европейския парламент, имахме и две срещи с представители на гражданското общество и екологично активни НПО-та. Имаше и обществено допитване в рамките на механизма за отзиви, който е въведен с правилата за по-добро нормотворчество да разгледаме проекта за упростяване по мерки. Ще започна с угара. Има предложение за минимален срок от 6 месеца през дадена календарна година с възможност стопанина да възстанови своята дейност и да се подготви за следващата сълскостопанска година. Относно междинните култури и затревени площи, ние предвиждаме премахване на крайния срок, който е 1 октомври, да бъде заместен с минимален срок на задържане, за да отговорим по-добре на целите. Сегашният срок е труден за спазване в някои случаи, при някои климатични условия. Затова трябва да се осигури минимален период за съответната култура. Предлагаме и разширяване на списъка от е, видове за подсев. В момента всичко е ограничено до древните видове, но сега предлагам да се включите бобовите растения. И на последно място, относно културите, които обогатяват почвата с озот, е, предлагаме да се позволи една смес от семена за такива култури. В бъдеще Предлагаме да има възможност стопаните да смесват различни видове по отношение на тези култури, обогатяващи почвата с зод. Що се отнася топографските особености и буферните ивици, ние предлагаме горски ивици, буферни зони и да се хармонизират изискваните свързани с тях, а именно за производство и за размера на тези ивици. Предлагаме и сливането на някои е, черти на ландшафта. Затревен, е, залесените ивици. И синурите предлагаме да има само един тип, който почива на изисквания за размера Тук визирам и максималната ширина за живия плед и за канавките. Предлагам съответно размери и за залесените площи. Ние тук сливаме различни елементи от ландшафта, като по този начин искаме да ограничим объркването и възможностите за грешки, както и да ги превърнем в по-привлекателни в контекста на екологичните приоритетни мерки, които са полезни за околната среда и те да станат по-интересни и по-лесно да бъдат предлагани от стопаните. Що се отнася до елементите на ландшафта, ние предлагаме повече гъвкавост. Например, предлагаме елементите на ландшафта да могат да стигат до максималния размер и даже да го надхвърлят. Както е посочено в примера, да речем бъдещето за деревена ивица повече от 22 метра може да се счита от екологична приоритетна област. Тоест с 2 метра повече. В момента те се изключват и не могат да бъдат използвани от стопаните, за да отговорят на изискванията. В момента живия плет с 12 метра е изключен, тъй като границите 10 е метра ние предлагаме също да бъдат включвани вече, въпреки тези два допълнителни метра. В момента има само един елемент на съседство, който е разрешен, да речем жив плет, който едро канавка и искаме тези два елемента да се считат за екологично приоритетни. Те са, са близо един до друг. И накрая, що се отнася от дефинацията на условията за производство, ние предлагаме да се забрани използването на продукти за защита на културите в, ня... в четири типа екологично приоритетни области. Междинните площи, културите, обогатяващи почвата с азот и още две. За да се... Защо въвеждаме тази забрана? Имаме за цел да изпълним по-добре целите на тези площи, а именно запазване и развитие на биоразнообразието. Ясно е, че що се отнася до въвеждането им през 2015-2016 година, много екологични площи можеха да бъдат управлявани интензивно, което противоречи на целта на биоразнообразието, защо предлагаме забрана на, за продукти за запазване на културите. Искам да кажа, че тази забрана ще въже за срок, който е съобразен с минималния срок за запазване на екологичните приоритетни площи. Отчитаме също така и спецификата на междинните култури. Имаше конкрет, този конкретен случай, който трябваше да се уреди и в проекта Делегиран акт ние въведохме конкретна дерогация за междинните култури, за които забраната ще бъде въведена считано от датата на събирането на реколтата от основната култура. Ние внасяме уточнение за изискването за непроизводство, и така, господин председател, това са основните предложения, свързани с екологичните мерки. Какви са основните етапи? Вие вече говорите за тях. Процесът на националното вземане решение започна. Влизането в сила се очаква през 2017 година. В средата на 2017 година, след като мине, разбира се, разглеждането в парламента и съвета. Най-късно прилагането трябва да започне през 2018 година, като държавите членки имат възможност да въведат в сила някои мерки още през 2017 година по желание. Ще има и обяснителен меморандум, който ще обясни как да се контролира използването на съответните продукти за опазване на културите. Ние положихме усилия да разясним е, как ще се прилага тази забрана за различните екологични и приоритетни площи, четирите вида, които споменах. И искаме да видим и как тази забрана може да се контролира от държавите членки. А сега в заключение смятаме, че предвидените мерки в рамките на проекта Делегирания акт са един набор от мерки, които ще успеят да доведат до упростяване и по-лесно прилагане на екологичните мерки от земеделските стопани, но също и подобряване на резултатите и ефикасността от екологична гледна точка. Това трябва да позволи да се подобри легитимността и да се подсили доверието в екологичните мерки, които бяха решени през 2013 година. Това се вписва в контекста за бъдещето на ОСП и, финанс... и многогодишната финансова рамка. Искам да подчертая, че предложенията, които са обект на дискусии, получиха добър отзив от мнозинството от експерти. Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mamy 12 zgłoszeń. Благодаря. Междувременно вече е 15 колеги заявиха желание за изказване и продължават да се записват. Добре. Можем да започваме. Е, регламент две минути, не повече от две минути. Господин Дес. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря много на представителя на комисията за представянето на делегирания акт и измененията, които се предвиждат. Да, като вземем междинните култури, е, мисля, че действително е хубаво да се определи един минимален е, период – е, не бива в никакъв случай да смятате, че е, съм отрицателно настроен към междинните култури. Напротив, смятам, че тяхното въздействие е положително. От е, години, не, а от десетилетия съм на трактора и знае, че по този начин се обогатява почвата. в този смисъл оценката ми е много положителна. Е, особеностите на ландшафта, според мен, би трябвало да се променят. Е, е, ние вече обсъждахме редица въпроси и по време на реформата на ОСП. Сега тези прилежащи или гранични живи плетове, е, трябва да се премислят още веднъж. Е, те са е, в крайна сметка обикновено един по-специален инструмент, особено когато става дума за близост до водни басейни. Да, зелените площи, пасищата, трябва да имате предвид, че когато съществува една такава забрана за преминаване с автомобил или каквато и да било колесна машина през е, затревените площи, е, не бихме могли да е, се възползваме от тази разпоредба. Да, добре, дори когато се използват някакви зеленчукови култури, като междинни култури, трябва да премислим съвсем точно как точно ще регламентираме затревените площи. И в Южна Америка, и в Северна Америка има по-други разпоредби. Би трябвало е, предварително да премислим нещата много добре и да диференцираме. Е. господин Йопс. Да, е, благодаря ви. Аз приветствам измененията на делегирания акт който се предлага от комисията. Но има много малко елементи, които според мен е, не са приемливи. Нека да подчертая, че използването на пестицидите е, колкото и да е, е скъпо начинанието, всъщност не може да бъде избегнато. особено по отношение на амброзията не можем да се преборим с вредителите е, по растението без пестициди. В Естония, в е, Финландия, в Португалия е, се използват пестициди и това не са единствените страни в Европа. В това отношение бих искал да насоча вниманието на комисията към този факт би трябвало да премислите отново предложението си. Просто няма да можем да се справим без пестициди. Пламен. Um, благодаря, господин председател. Само някои въпроси, които се предлагат като изменения. Да, хубаво е да има повече дървесни видове в селскостопанския ландшафт. Преди 15 години имаше много повече дървесни видове и залесени така, ивици в селскостопанския ландшафт. Агролесничейството междувременно вече много е напреднало, особено в Южна Франция, но навсякъде в Европа забелязваме намаляване на площите и на ивиците, залесени с дървесни видове. Така че това едва ли се отразява благоприятно. В този смисъл би трябвало да помислим за диверсификация. Съгласен съм с въвеждането на на приоритетните екологични е, е, площи. Е, връщаме се някакси към неща, които вече бяхме междувременно отхвърлили и забравили. В много от сълскостопанските райони има местообитания на птици, би трябвало да знаем, че екологията в това отношение, опазването на околната среда и на видовете и селското стопанство са неща, които са тясно свързани градска Европа, така да се каже, субсидира е, е, селските райони, селска Европа. Е, има едно тясно взаимоотношение между градските райони и техните изисквания и техните очаквания от селските райони и за това именно градовете субсидират. Благодаря съвсем накратко. Не можем да не се радваме на предложението за, за упростяване, но малко съм притеснена от този вариант. И мисля, че трябва да се отговори на проблемите. В заключенията съветът от 28 февруари 2013 година казва, че екологичните мерки не трябва да въздействат върху сълскостопанското производство. Но предложението, което ни е представено днес, предлага чисто и просто едно упростяване и то ще доведе до значително намаляване на производството. Знаем много добре, че ние вече зависим много на производството на протеинови култури. Ние ги внасяме и смятам, че е много опасно да се поставя под съмнение това производство. Често се казва, че най-доброто упростяване е да се оставят у нези правила, които са приети от фермерите. Благодаря. Господин Агню. Благодаря, господин председател. Няколко думи, за да допълня това, което беше казано. Повечето от нас са участвали в последната реформа. Много важна дейност. Моята група не е за екологичните мерки. Това, което ни казват в крайна сметка, не, не отчита достатъчно време изминалия опит не е изминало достатъчно време и сега ни се предлагат допълнителни мерки за преразглеждане на мерките за, еко, за екологизация и ни се предлага акт за делегация, тъй като се ограничават правомощията на Европейския парламент. Аз не съм против самото упростяване и самото презглеждане, но съм против конкретното презглеждане, тъй като омалуважава ролята на парламента. В крайна сметка трябва да държим сметка, че най-важен е производителя да не, нека да ни се предлагат, една, предлагат сериозни промени, да, които да, упростяват се някои неща, но заедно с това и други неща се затрудняват. Казва ни се, че някои плащания за 2015 година не могат да се направят, трябва да се променят проме, правилата. В е, аз съм сред тези, които и се отнася с разбиране към искането за упростяване. Тук ще спомена използването на пестициди в районите с екологична насочена. Това обаче не бива да пречи на производството на протеинови култури не можем да премахнем пестицидите във всички случаи, за да не пречим на производството на протеинови култури. Не можем да ни се, не можем да приемем всички тези мерки, които, които ни се предлагат. Господин Денено, да, благодаря господин председател. Е, преразглеждането на акта за делегация е необходим, защото е, сме наясно с а, е, това, че фермерите са изправени пред затруднения. Да, има желание за екологични мерки, но има и съпротива срещу принудата. И в крайна сметка и има потребност да се опростят, да станат по-гъвкави някои критерии, като държи сметка за местната специфика. А, не равнинните об, площи не са същите като планинските и почвите са различни и затова държавите членки трябва да имат а, възможност да действат по усмотрение, за да се избегнат а, някои грешки. Въпросът за производството на зърни храни, на, животин, на стоки от животински происход е свързан с, с, с това, че животновъдите трябва да могат да произвеждат на своя земя фураж за животните. Това е оправдано и от економическа гледна точка. Трябва да трябва да се насърчат е, междинните култури, които са много важни за храна на животните. Ето защо аз мятам, че трябва да дадем малко повече надежда на фермерите, които в момента са като че ли в една черна дупка. Благодаря, господин председател. Селското стопанство отдавна вече е показало, че се отнася много сериозно към опасването на околната среда. И делегираните актове е, се занимават именно с е, тези проблеми и е, ние напредваме по отношение на екологията. Площите, които са приоритетно екологични, е, действително са около 80% от е, обработваемите е, площи. Около 50 хиляди хектара обаче се засяват с соя, с грах, с зелен фасол. Всичко това естествено не бива да се забравя. И ето, че сега, а, а, ако не преценим много добре а, как можем да а, допуснем все пак в определени граници използването на средства за растителна защита, а, ще застрашим всичко това. Най-вече, когато става дума за а, зеленчукови а, култури, а, които са много важни от гледна точка на протеините, на а, качествената и здравословна храна, а, да а, допуснем а, използване на средства за растителна защита и на приоритетно екологични площи. Изключително важно е всичко това, защото по този начин действително ще постигнем опростяване на екологичните мерки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря е, преди всичко на представителя на комисията и искам да му кажа, че е, действително се съдържат много положителни елементи в е, измененията, които се предлагат. Но ми се струва, че измененията са твърде мащабни. Обхвата е твърде широк. Когато говорим за екологични из, мерки, би трябвало да си дадем сметка, че за това е необходим един по-дълъг период. И все пак положителните елементи а, са свързани а, с, член 45, параграф 9 и 10, както и пасищата, член 44 тези членове съдържат обаче и забрана е, за използване на е, средства за растителна защита, най-вече пестициди. Да, добре, е, всичко това е разбираемо и има достатъчно аргументи в полза на една такава забрана или ограничение, но от гледна точка на селскостопанския производител нещата не са чак толкова ясни. Е, добре, е, естествено, че на тези площи се е, отглеждат култури, които носят етикета биологичен продукт. Същевременно обаче трябва да си дадем сметка, че нещата се свързват най-вече с парниковия ефект и е, обяснението е ясно за нас. Е, същевременно обаче то не допринася за упростяване и за действително екологизиране на е, земеделието. Ще приключа скоро. Не знае всъщност как точно на практика ще се отрази всичко това. Благодаря. Обща сълскостопанска политика е, се оказа сложна дейност е в крайна сметка затрудни е, фермерите и подхрани е, необозданата конкуренция. Това е резултатът от ОСП. Европейският съюз непрекъснато иска да озеленява ОСП, но в крайна сметка и е трудно да направи оценка на ползата от екологичните мерки Хубаво е да се направи един преглед, тъй като всичко струва много скъпо. Да, трябва да се опазва околната среда, но да се налагат екологични мерки на фермерите не е най-доброто. Всички сектори на селското стопанство са засегнати е, екологичната хармония зависи от рентабилността, на фермерите само има нужда от един благоприятен економически контекст, който ще даде възможност на фермерите да разработят методи за опазване на околната среда. Аз имам два въпроса. Какви са вашите предложения за регулиране на пазара и да не се допусне фермерите да станат жертва на нелоялната конкуренция? Каква е оценката на политиката е, за е, екологизация на селското стопанство? Председателят е, благодаря. Благодаря. На комисията за предложението за упростяване на екологичните мерки. А, някои от колегите обаче посочиха е, някои от проблемните е, елементи е, в е, предложенията, защото измененията се отнасят е, е, само частично до действащия регламент и всъщност биха могли да се отразят неблагоприятно. Става дума най-вече за пестицидите. Освен това, периода се удължава от 6 на 7 месеца и като неблагоприятен елемент аз бих отбелязала и намаляването на дървесните ивици. Комисията би трябвало за сега да се въздържа от е, налагане на забрана за пестициди в селските райони е, и да запази 6-месечния срок за е, земята по Тугър. От Що се отнася до а, младите а, земеделски стопани. Е, при тях би трябвало да внимаваме, защото една част от разпоредбите всъщност е, биха могли е, да подведат начинаещите земеделски стопани към манипулации. Благодаря, господин председател. Оценяваме усилията на Комисията за упростяване на процедурите. Въпросът ми е обаче колко фермери са участвали в този процес? Защото аз мисля, че всички тези проекти трябваше да бъдат по-амбициозни, от онези, които обикновено ни се представят. Сега няколко думи за земята под Огър, което е част от процеса на екологизация. След като, вляза, след като стана част от този процес, те влизат в нова категория, а именно пасища. И ако производителите искат да променят а, ползването, процедурата е много трудна и фермерите чисто и просто се отказват. Процедурите трябва да се упростят, но понякога си заслужава да не ги пипаме, да ги оставим такива каквито са, чисто и просто, за да улесним живота на фермерите. Що се отнася до широчината на синорите а, и на тези ивици, които споменахте, аз мисля, че ако някой, а че, че ако определена площ от земята влезе в а, стане част от екологизацията, фермерът може да се изправи пред трудности и проблеми с комисията. Аз мисля, че трябва да видим как точно се реализират тези неща на практика. Аз не смятам, че някой е разговарял с фермерите, за да види как стоят нещата. Уважаеми госпожи и господа колеги, ще напомня каква беше целта на последната реформа и въвеждането на екологичните мерки. Ние искахме не само упростяване, но искахме и повече разнообразие по отношение на продуктите, които се предлагат на гражданите. И в момента така, ни се сервират едни сензационни е, цифри от типа на 90% е, екологични мерки, 80% е, или 90% от площите са обхванати от екологичните мерки, но това не е вярно, това е просто безмислие. Защото няма, така да се каже, истинско благоприятно отражение върху опазването на околната среда и особено когато става дума за е, коноп, например, е, е, в никакъв случай не мога да се съглася с комисията. Най-вероятно от приблизително 2% казвате вие, можем да изключим, така да се каже, от пестицидите и от другите съдържащи химикали средства за растителна защита, но това е невъзможно. Има много земеделски стопани, които се опитват действително да ги изключат, но когато говорим за зелен фасол, за грах и други подобни култури, без пестициди просто не става. Много от е, земеделските стопани е, казват, да, добре, бихме могли е, да работим и без химикали, без да използваме никакви пестициди, но просто това, което ще произведем, ще бъде негодно, негодно за консумация. И така, нека, когато а, издигаме ни толкова екологични лозунги и амбициите са ни високи, да мислим и за реалността. Аз съм на съвсем различно мнение. използването на средства за растителна защита естествена е част от екологичните мерки, особено когато става дума за грах и зелен фасол. Е, това е, е, е факт. Значи, когато говорим за екология, би трябвало да гледаме глобално на нещата. Струва ми се, че в това отношение ще се загуби иновативния елемент на така наречените ЕФА, приоритетните екологични площи. Комисията може би би могла да помисли за това. Да, говорите за защитните ивици, за дървесните видове. Е, не може, в крайна сметка, когато обработваш 15 е, метра е, и 15 метра да ти се плащат, това е невъзможно. Естествено, че ще има такива залесявания по синорите. Но а, въпросът е а, как точно ще се обяснат нещата и как ще а, е, а, е, информирате обществото, да кажем, ще има някаква информация конференция или просто комисария ще направи някакво е, съобщение на пресконференция. И освен това, предвиждате ли и други подобни делегирани актове, с които ще изменяте регламента? Te dwa ostatnie pytania mają swoją. Тези два въпроса имат политически характер и се радвам, че бяха зададени. Чаках да си чуя името. Благодаря всичко, което има за цел да улесни живота на фермерите, е положително. Нещата станаха толкова сложни, че е, повечето фермери изпитват страх дори да станат сутрин от леглото, защото не знаят какво ги очаква. Е, но според мен е, има е, един ентусиазъм да се втур, за втурване към първи стълб въпреки че във втори стълб схемите са сред най-сложните по е, в райони, където има много повече простор за биологическо разнообразие. Когато го кога ще упростим плащанията за някои по-малко заможни фермери, тъй като сме се насочили към нещо, което не е толкова сложно като втори стълб? Какво се има предвид, е, когато се говори за промени при конопа? И във връзка с казаното от е, колегата Бренан, е, гражданите, които финансират селените? не знам колко граждани на малки градове биха се съгласили с начина по който се изразходват средствата когато не е полезно, когато има идея като променливи екологични мерки. Има фермери, които получават 319 за екологични мерки, а съседът получава само 100 или даже по-малко. Това е непоследователността и в крайна а тези нередности са като червена плаща пред Комисията за бюджетен контрол. Още нещо. За необработваема земя има характери, има елементи като дървета и прочие, за които са предвидени и санкции. Не разбирам това, имайки предвид а, онова, което знаем а, за залесяването, за културите, обогатяващи почвата с азот. Защо има такова противоречие? От една страна казвате махнете ги, от другата страна ами ще ви накажем, ако не ги запазите е, упростяването е в първи стълб е приемливо, но искаме упростяване и във втори стълб. Не ме, не ме поглеждахте, защото бях готов да си, да си използвам чукчето. Много умно от ваша страна. Госпожа Кръстингер, да, опростяването винаги е нещо, което ни радва и можем да приветстваме. Колкото е възможно по-малко бюрокрация, това е чудесно. Но нека, когато говорим за растителна защита и средства за растителна защита, да мислим е, също реалистично. Мартин Хойзингер е, се опитва нещ... да покаже нещата в лоша светлина. През 2013 година много неща се случиха, така че мога само да благодаря за това, че земеделските стопани участваха и започнаха да прилагат всички тези екологични мерки, които се въведоха с приемането на регламента. Това са добре функциониращи мерки и трябва най-сетне да сложим точка – тук и да се съгласим всички с тях. Освен това, по отношение на една богата на протеини храна, ние се нуждаем действително от всеки хектар. И в това отношение би трябвало да помислим за това, че има разлика между вносния протеин и този, който ние произвеждаме тук на нашите сълскостопански приоритетно екологични площи. Освен това, тези култури допринасят за оздравяване на почвата. И още нещо. Господин Пренер съвсем правилно посочи, че съществува един голям проблем, когато говорим за кратките срокове, в които искаме да въведем повече екологични мерки, но земеделските стопани започват да се съмняват в смисъла на Европейския съюз и в приноса от гледна точка на селското стопанство, именно на европейската политика. Ние внасяме тонове протеини, които при нас всъщност се произвеждат в много по-добро качество. Да, вече се прави оценка на становище на комисията. Ние като парламентарна комисия сме в пряка връзка с фермерите. Благодаря, господин председател. От това, което каза Мартин, е, е, според мен не може да се направи извода, че действително всичко трябва да е, бъде зачеркнато и че всичко е неприемливо. Не. Действително, периода, в който се намираме е тежък, нещата трябва да се премислят добре, е, дали става дума за толкова и толкова метра жив плет или не. Е, това са детайли, по които ще мислим, естествено и те са важни. Но когато става дума за пестицидите, би трябвало да мислим за производството на е, продукти за белтъчна храна. И трябва да сме особено внимателни. Ще повторя още веднъж по отношение на пестицидите виждаме едно противоречие. Необходима ни е жива почва, здрава почва. Освен това става дума за продукти, е, които са предназначени за потребление, за консумация. Естествено и за земеделските стопани и ние като са законодатели носим отговорност. Какви са потребностите от соя? Трябва ли да продължаваме с животновътството в тези размери, в които то а, съществува в момента, естествено, че тогава ще ни е необходима много соя. И така, когато говорим за приоритетно екологични площи, естествено, пестицидите трябва да бъдат ограничени до възможния а, минимум а, на тези площи. Впрочем, устойчивото производство на хранителни продукти е, е една теза, която много се проповядва от е, е, комисията и ние би трябвало да се съобразим с нея, естествено, и да преструктурираме нашето производство. Така че по отношение на предложените изменения, аз съм съгласна с тях. Мисля, че всички взеха думата. Уверявам ви, че предложението на комисията представлява стъпка напред. Само, че нашите очаквания са по-големи, което е разбираемо. Разбира се, ние държим на упростяването. Смятам, че това е последната възможност комисията да изпрати ясен сигнал преди следващата равносметка на ОСП. До тогава тези упростявания трябва да са факт. Мятам, надявам се, че те ще са част от равносметката. Разбира се, трябва да имаме предвид и за външните конкуренти. Въпросът е да преминем към геномодифицирана соя, която се отглежда с доста интензивно използване на пестициди или трябва да отглеждаме свои собствени протеинови култури, които не са генетично модифицирани, но с добра реколта. Трябва да се използва някаква химия. Разбира се, много ми се иска селското стопанство да е без химия, без използване на пестициди по отношение на бобовите култури, само че се нуждаем от тази информация. Трябва да кажем на хората, че реколтата ще е съвсем различна и няма да спечелим срещу конкурентите. Проблемът е защо е удължен срока за междинните култури до 15 октомври. Ако искаме да отглеждаме нещо друго, то тогава, в зависимост от климатичните условия, културите трябва да се засяват до края на септември. А ако срока за междинната култура е 15 октомври, то няма да можем да отглеждаме нищо друго през есента. а есената си идва е до края на септември в Северна Европа. Ако нямате повече въпроси, заповядайте, господин директор. Имате достатъчно време. Сте длъжни да използвате цялото време. Вие си решавате. Мерси, месье президент. Благодаря. Благодаря на всички взели думата за изказванията, предложенията, за отзивите и въпросите във връзка с този проект на делегиран акт което засвидетелства и сериозния интерес към политиката на екологичните мерки. Ще започна първо с последния изказващ се, който засегна въпроса за упростяването. Ясно е, че последната реформа на ОСП доведе до известни сложности една свръхамфекциозна политика, която също време да е с по-добри резултати, по-добро управление на природните ресурси, териториалния баланс и така нататък. Имам доста голям набор от цели, което доведе до осложняване на политиката и нейното прилагане. Ясно е, че що се отнася до изразените тревоги, Съвсем накратко за 2013-2014 е, упростяването се превърна в приоритет номер едно за комисаря по селско стопанство. От две години и половина приблизително сме инвестирали много в упростяването на цели арсенал от политически мерки, свързани с селското стопанство. Започнахме с системата за контрол, включително и на, втори, на ниво втори стълб, системата за предварителен контрол. Ние се стремим към упростяване. Делегирания акт, върху който работим и който искаме да приемем, е акт, който разсеива притесненията. Той предлага нещо много по-просто, политика, която е по-проста и по-ефикасна. Имаше критики в изказванията относно отражението върху селските производители, националните органи. Някои обвиниха тази политика, че не е достатъчно амбициозна, що се отнася до екологичните цели, или пък, че екологичните мерки са прекалено сложни, не се предлагат достатъчно от селските стопани. Делегирания акт отговаря на всички тези проблеми. Той има за цел упростяване на рамката и същевременно превръщане на екологичните мерки в много по-ефикасни. Това е една система, която носи само плюсове за селските стопани, които ще могат да интегрират екологичните мерки в ежедневната си дейност, като същевременно се постига ниво на амбиция и екологични резултати, които са доста високи. В това отношение от две години работим заедно с селските стопани, но също и НПО-та в екологичната сфера, за да разработим тези предложения. Имаше и публично допитване Получихме близо 3300 отговора. 55% от тях бяха фермери. Имаме редовни срещи с селските стопани. Опитваме се да отчетем мненията на всички партньори, заинтересовани страни в тази политика, за да разработиме предложения, които упростяват политиката, и повишават е, резултатността, що се отнася до екологичните цели. Предложен делегиран акт изглежда малко прибързан. Рано е все още, може да е доста амбициозен, но все пак това е свързано с един твърд ангажимент, възприят от комисията през 2014, както вече казах. Но и през последните две години, 2015-2016, полагаме усилия за упростяване, засилване на екологичните мерки. Винаги е било ясно, че предложенията ще засегнат делегирания акт. Базовия акт ще бъде променен в средносрочен план – което е свързано с идеята за ОСП за периода след 2020 година. Следващия етап от тази политика. Що се отнася до притесненията, които бяха изразени във връзка с отражението на тези предложения върху културите, обогатяващи почвата с азот и върху протеиновите култури, дали няма да се ограничи добива на протеини, искам да ви напомня, че Въпросът за производството на протеинови култури в Европейския съюз е много важен, но според нас трябва да се прави разлика между екологичните площи. Има много други средства за благоприятстване на разработването на протеинови култури. От 3 години се увеличава отглеждането на култури, обогатяващи почта с йод в Европа. Това е вследствие на редица инструменти по втория стълб. Ето защо е важно да се прави разграничение между помощите за протеинови култури и екологичните приоритетни площи, които засягат изцяло само 5% от обработваемите площи и имат за основна цел запазването на биоразнообразието. Ясно е, че използването на на продукти за производство на подобни култури върху екоплощите, противоречие на целите за биоразнообразие, опазването на водите и опазването на околната среда в по-общ смисъл. В тази връзка не трябва да забравяме за ограничения характер на предложението. То засяга само екоплощите, т.е. 5% от обработваемите площи. Не трябва да забравяме, че културите, които обогатяват почвата с азот, може да са ограничени до някои места. И става въпрос, че има много бобови култури, които се използват за фураж, не за обогатяване на почвата с азот. Тоест, отражението на тази мерка е доста ограничено и съществуват и альтернативни способи за контрол – на санитарните аспекти. Има други средства, като ротация на културите, които позволяват да се решат някои проблеми. Ето защо тази мярка не е абсолютно необходима. Относно упростяването, въвеждането за забрана на използването на продукти за запазване на културите. Това е нещо, което вече е правено и се ползва с подкрепата на биопроизводителите. Това е по втория стълб. В рамката на екологичните мерки искам да напомня, че 15 страни забраняват използването на продукти за опазване на културите. за дървесните видове с кратък ротационен период. Има някои, които ги забраняват и за междините култури или за тези, които обогатяват почвата с азот, например Германия, Белгия, Холандия. Така че това не е нещо съвсем непознато. Що се отнася до контрола, предложението на комисията е да се опрости контрола за спазването на забраните Административният контрол да се основава на деклариране, а контрола на място да е визуален. Също така искам да засилим ефикасността на екоплощите, що се отнася до биоразнообразието, но също така и да упростим чрез контрола. Като контролния механизъм доста се упростява. Искаме, както вече казах, да стиковаме предлагането на забраната и за срока за междинните площ... култури. Ние предлагаме да има период на запазване, който да е минимално 8 седмици. Събраната за използване на продукти за опазване на културите трябва да въжи за минималния период, който ще бъде определен от държавите членки 8 седмици, за някои държави 10 е или 12 седмици. Тази забрана трябва да е в унисон със съответния срок. Относно големия акт, какво ще стане с това предложение за делегиран акт. То се обсъжда в редица форуми. Споменах за експертите, държавите, членки, Европейския парламент. Той се обсъжда от юли месец. Въпросът е доста широко обсъждан. Той е обсъждан и в съвета вече, което е доста необичайно за един делегиран акт на комисията. Ясно е, че ние отделихме време, за да се вслушаме във всички заинтересовани страни. Предложението за делегиран акт ще бъде прието в първото три месече възоснова на всички отзиви и позиции, предложения и въпроси, които бяха зададени тази вечер. Те ще бъдат отчетени при приемането, което ще стане факт в рамките на първото три месече. Относно агрогорското стопанство, има подкрепа за разработването на това стопанство. Това става по втория стълб. Това е също така и нещо, което е приоритизирано в екоплощите. Това е нещо съвсем възможно и по първия стълб на ОСП. Разбира се, има си съответните граници. Трябва производството да може да бъде продължено в съответния парцел, независимо от присъствието на дърветата. Но това не е нещо, което е изцяло забранено за предлагането на мерки по първия стълб. Както казах, то е ограничено, но също времено се и подкрепя. Относно простяването по втория стълб, имаше конкретен въпрос. Вече има упростяване във връзка с втория стълб. Работи се малко по малко. Ние сме в началото на тази вълна от мерки за упростяване, която предстои през едните месеци и години по отношение на втория стълб и първия. Относно оценката, кога оцен... комисията ще извърши оценка на предлагането на всички тези мерки, оценката е в ход тя има за цел да види до каква степен политически инструменти позволяват изпълнението на целите на ОСП и доколко се намалява административното бреме. Тази оценка е в ход. Резултатите ще са готови в края на 2017 година за екологичните мерки. 2018 предстои по-общ доклад за ОСП ясно е, че делегираният акт, който обсъждаме в момента, се основава на вътрешна работа в комисията, възоснова на първите резултати и анализи, които са изготвени в държавите членки, но също и възоснова на различните допитвания с фермери, НПО-та. Т.е. тази оценка продължава, но още веднъж ще повторя, че трудностите при екологичните мерки е, че въздействието на всички политически промени върху водата, биоразнообразието, почвите, качеството на въздуха е, са нещо, което може да се наблюдава след няколко години. В момента се извършва частичен анализ на първите резултати и по-скоро извършваме допитване до заинтересованите страни. Не говорим за обстоен анализ като такъв. Мисля, че засегнах най-важните въпроси, поставени по време на заседанието. Ако имате някакви други по-конкретни въпроси, може би на последно място, господин председател, ако позволите, защо следващия въпрос? Защо в един акт? Мнозинството от предложенията, които са направени, ще бъдат в член 47 от делегирания акт. Ясно е, че когато искаме да изменим различни елементи в един и същи член, може да го направим само с делегиран акт. Единствен делегиран акт, който хваща всички тези елементи. И ще спра до тук. в този момент, че... Благодаря. Имаме обаче още един въпрос от господин Дес. Благодаря, господин председател. При последната е, реформа е, е, говорихме за това, че делегираните актове не би трябвало да се променят, ако желаем действително да работим правилно и добре. Помня, че при последното ни заседание прочетохме вече делегирани акти, отново напомнихме на комисията за това. Но очевидно комисията не пожела да се съобрази. На господин Хойзингер ще кажа, че е, междувременно е, пестицидите е, се използват, е, да, само че е, биологично биопредприятията всъщност са изключени от тези, така да се каже, екологични мерки и може би по този въпрос би трябвало да си помислим също много сериозно. За Благодаря. Много плодотворна размяна на мнение. Има ли Други въпроси от депутатите към директора няма. Пак има думата директорът. Разбирам, че последният въпрос е зададен в определен политически контекст. Той беше зададен на предишния комисар, но се надяваме, че този комисар ще бъде споделен с комисаря. Казахте, че че това е първата вълна на упростяването. Надяваме се и бихме искали, че тази вълна да бъде по-висока и по-широка. Това са нашите очаквания, очакванията на фермерите. Да, разбираме, че е необходимо да се обясни на данакоплаците проблемите, с които е свързана екологизацията, на селското стопанство, залесяването. Господин Яр, думата ли искахте? Заповядайте. Трябва все пак да кажа още нещо. Много се ядосвам. Действително, земеделските стопани са свикнали понякога е, десетилетия да извършват преход от една е, система към друга. И е, сега се оказва, че при бобовите култури действително нещата много-много се променят и то в кратки срокове. И защо в крайна сметка комисията и комисарият предлагат едни толкова драстични и радикални мерки по отношение е, на площите с бобови култури, е, при положение, че е, се въвежда и ограничение за използването на пестициди. Много ви моля, оставете ни поне пестицидите. Не става дума в крайна сметка за еднопосочен път. Стратегията трябва да обхване комплексно всички области. Господин директор, не е необходимо да отговаряте, но ако много държите, имате една минута. Благодаря, господин председател. Само коментар за вашия коментар за нова вълна, по-широка и по-висока. По отношение на преките плащания, политиката на екологизация имаше четири сериозни вълни на упростяване. И преди една година комисарята дойде да представи своите предложения и решения за упростяване по отношение на екологизацията. Това е първата вълна, ще има и други. За упростяването искам да спомена тук плащанията при несъответствия с, на, задълж... на задълженията за екологични мерки. Намаляване на плащания, когато фермерите не спазват своите задължения. Системата стана по-съразмерна и по-справедлива в сравнение с предишната система. Е, това е следваща вълна. Тя ще дойде съвсем скоро. Няколко думи за е, обогатяващите почвата с азот растения. Мисля, че не, мисля, че е ясно, че това са много важни растения. Тук става дума за тези растения в контекста на площи с екологичен характер в Германия и с 6,5 милиона хектара, а растенията, обогажеващи почващи с азот, са а, недостатъчно. Само една цифра, за да представя дебата в контекст. Тук говорим а, за а, площи с екологична насоченост. Възможно е да се развиват а, такива растения, а, бобови култури, а, растения, които обогатяват почвата, без да се увеличава площа. Благодаря. Благодаря много за допълнителните коментари и обяснения. Бихме искали обаче да се вслушате в намеренията и онова, което депутатите искаха да кажат със своите коментари. Защото всички те говорят от името на фермерите. Благодаря. Следващото заседание ще бъде на 27 февруари понеделник в 3 часа. Благодаря ви, приятна вечер и приятно, приятен престой в